Председател. Откривам заседанието. Протоколът е, от вчерашното заседание е вече готов. Има ли някакви забележки? Няма. Така че протоколът е, се е, счита за прият. E от е